Уважаеми колеги, добър ден! Време е да започнем. Надявам се, че добре сте си починили и сте изпълнени с енергия, за да работим по програмите ни. Така, точка първа приемане на дневния ред. Ако няма забележки, дневния ред се счита за прият. Искам да ви напомня, че заседанието се предава на живо и на лаптоповете и таблетите. Имате приложение. Също така искам да ви напомня, припомня, че нашата комисия издава бюлетин. Току-що ви показах бюлетин номер едно, в който можете да се информирате за нашите дейности. И така, следваща точка приемане на протокол от заседанието на 24 юли. Протокола ще се счита за приета, ако до края на днешното заседание не бъдат направени забележки. И сега за мен е чест и удоволствие да ви представя господин Тимо Харака, министър на заедостта на Финландия, който ще ни представи програмата на финландското председателство. Веднага му давам думата. Благодаря ви много, госпожо председател, уважаеми депутати. За мен е огромно удоволствие и чест, че съм тук в Европейския парламент. Комисията ИМКО и нейните членове играят много важна роля в оформянето на политиката на единния пазар и защита на потребителите. Най-напред бих искал да поздравя председателят и заместник-председателите на тази комисия за назначенията им. Очакваме да работим с вас конструктивно в интерес на Европа. Аз си разделям задълженията в съвета по конкурентоспособност с министра на економическите въпроси в съответствие с разпределението на ресорите в финансовото правителство. Темите на вашата комисия попадат в моя ресор. Най-напред искам да кажа, че се чувствам развълнуван. Преди 25 години бях стъжант в Европейския парламент, още преди моята страна да стане член на Европейския съюз. Никога не можех да си представя тогава, че един ден ще имам честа да представя приоритетите на председателството на моята страна. Така че за мен действително е удоволствие и привилегия, уважаеми депутати. Е, за председателството ролята на парламента е много важна за постигане на напредък в политиките по единия пазар и защита на потребителите в служба на европейските граждани и аз се радвам, че имам възможност да обсъдя тези въпроси с вас. Финландия си е поставила амбициозна цел, а именно Европейския съюз се превърне в най-конкурентната способната, социално приобщаващата и климатично неутрална економика. Преди да навляза в подробности, нека да спомена някои от по-общени цели. Приоритетите ни са тясно свързани с целта устойчивост. Според нас устойчивостта трябва да бъде общата цел на всички европейски дейности. В центъра на нашето председателство са дейностите, в които Европейския съюз може да осигури европейска добавена стойност. Ето защо нашите приоритети са укрепване на общите ценности, върховенство на закона. Второ, Европейския съюз да стане по-конкурентно способен и социално приобщаващ. На трето място укрепване на Европейския съюз като глобален лидер в мерките за климата и накрая защита на гражданите. Тези приоритети отразяват новите стратегически приоритети. Те също така заемат важно място в приоритета на Европейския парламент. Нашата цяло е по време на председателството ние да постигнем общо виждане за това как Европейския съюз може да постигне по-висок растеж. Уважаеми депутати, защо има нужда Европейския съюз нов проект за устойчив растеж? Първо, в Европа ние сме изправени пред глобални предизвикателства. На първо място, промените в климата и предполагат бързи мерки в глобален мащаб. Второ, Бързото развитие на технологиите променя нашия живот чрез дигитализацията, автоматизацията и изкуствения интелект. На трето място, глобалната конкуренция е жестока и налага Европейския съюз да се превърне бързо в силен международен фактор. Ето защо ние имаме нужда от повече мерки за постигане на социално-екологично устойчива економика. За да отговорим следователно на глобалните предизвикателства, ние, европейските политики, трябва да формулираме мерки за растеж, който да е устойчив економически, екологично и от социална гледна точка. За да постигнем тази цел, с нашите фирми трябва да предприемат мерки. Ние трябва да намерим начин да насърчим фирмите да бъдат отговорни. Смятаме, че за да се постигне устойчив растеж в Европейския съюз, имаме нужда от следните ключови елементи. Ефективен вътрешен пазар, преход към климатично неутрална економика, съвременна индустриална политика, в основата на която е цифровата економика, с акцент върху научно-развойната дейност, активна търговска политика и на най-сетне нови умения и непрекъснато учене. Уважаеми колеги, в Европейския парламент имаме нужда от съвместна работа, за да превърнем тези цели в дела. Европейския съюз трябва да предприеме действия, които да водят до резултати видими за обикновения гражданин. Като финландско председателство ние смятаме, че изпълнението на бъдещия дневен ред за растеж трябва да бъде в центъра на новата комисия. Има нужда от холистични политически мерки, които да бъдат амбициозни, заедно с това реалистични. Целта трябва да бъде приоритет и дневен ред за растежа, който да представлява политическа рамка за следващите 5 години. Надявам се, че преди нова година ще имаме нов дневен ред за устойчив растеж на Европейския съюз, готов за изпълнение. Информал... Неформалното заседание на министрите, отговарящи за конкурентоспособността в Хелзинки през юли, беше първата възможност министрите да обменят идеи за приоритетите на работната програма на следващата комисия. Държавите членки приветстваха цялостния подход към устойчивия растеж – ние се надяваме да продължим работа по дневния ред за устойчив растеж на заседанията на конкурентоспособност през септември и ноември. А сега ще премина на фински язик, за да представя в повече детайли значението на политиката за единния пазар и защита на потребителите. Вашата комисия играе много важна роля в постигането на целите за устойчиво развитие, като развива единния пазар и премахва пречките пред него, например на пазарите за стоки и услуги, както и законодателните проекти по защита на интересите на потребителите. Също така бих искал да благодаря на комисията за работата, която даде възможност да бъдат приключени важни дейности по време на румънското председателство, като например регламента за наблюдението на пазари, също така координацията на органите отговарящи защита на потребителите. Чудесното сътрудничество ще продължи и по време на това председателство. И предстоят важни проекти и програмата за вътрешния пазар по сегашната многодишна финансова рамка и програмата за митниците. Като страна председател ние ще поставяме акцент върху вътрешния пазар и смятаме, че подхода ни към него трябва да бъде холистичен, отчитайки на бързното значение на цифровата економика на съвета през декември ние ще обсъждаме вътрешния пазар, индустриалната политика и научните изследвания, връзките между тях и ще очакваме предложения от комисията за предстоящите приоритети. Вътрешния пазар на Европейския съюз е важен фактор при насърчаването на заетостта ние подчертаваме значението на социалната справедливост, когато изграждаме и развиваме вътрешния пазар. Тук включваме ефективно изпълнение на правата на командированите работници. Също така дейността на предстоящата агенция за труда е много важна защото по отношение на мобилността на работниците трябва да се погрижим защита на техните права в съответствие с европейското законодателство. Дами и господа, функциониращият вътрешен пазар и цифровизацията са важен фактор за конкурентоспособността и растежа. Ние трябва да обръщаме сериозно внимание на услугите и цифровите услуги. Делът на услугите в БВП на Европа е много голям. Следователно, законодателната среда в пазара на услуги би трябвало да насърчава фирмите да растат и да използват новите възможности за бизнес. Хармонизацията ефективността и прозрачността на законодателство с вътрешния пазар трябва да получават засилен акцент и в Европейски съюз и в държавите членки. Ние трябва да прилагаме по-добре съществуващото законодателство, за да не остане единния пазар само идея на хартия. Също така трябва да се вслушваме в фирмите и гражданите е, и за това какво, къде виждате най-важните възможности и пречки. Услугите са много важна част от дейността на всички страни и бизнес възможностите на услугите трябва да се оползотворяват. Като председателство ние подчертаваме значението на анализа, за да могат де, мерките да бъдат насочени към премахване на пречките, особено по отношение на услугите. Тук е, искам да спомена значението на по-доброто законодателство и политиката защита на потребителите. Съществуващото европейско законодателство влияе върху ежедневния живот на гражданите и фирми. По-доброто законотворчество и по-доброто нормотворчество ще подпомогне, ще насърчи растежа по-доброто регулиране също така е положителен фактор, тъй като осигурява по-добро приемане от страна на гражданите. Много е важно потребителите да могат да взимат решения за потребление възоснова на собствените си потребности и възоснова на устойчивото развитие, като използват съответните инструменти. Ефективната защита на потребителите е много важна в Европейския съюз и ефективното изпълнение на това законодателство имат ключово значение – ако искаме да постигнем тези цели. Също така, предложението за директива за представителни действия, които се обсъжда в Комисията по правни въпроси, засилва позицията на потребителите с нови възможности за защита. Тази директива е приоритет на финландското председателство. Тук бих искал да повдигна и да представя някои важни инициативи за нас. Първо, многодишната финансова рамка и програмата за единия пазар, която обединява много важни теми, например потребителите, малките и средни предприятия, здраве на животните и растенията и статистите. Всичко това се объединява в една програма, въпреки че малките и средни предприятия нямат самостоятелна програма. Те ще могат да се възползват от различни мерки в програмата за единния пазар. Много е важно да търсим взаимодействие и синергия и да не допускаме дублиране при използването на ресурсите. Съветът възнамерява да започне преговори, да започне тристранни преговори с съвета, когато се договорим за графика с комисията ИМКО. Един от най-важните въпроси, които останаха на решение е размера на вътрешния пазар и кои действия да бъдат финансирани. Средствата са ограничени и те не могат да покрият всички предложени дейности. Целта ни като председателство е да постигнем споразумение за съдържанието на програмите. Надяваме се и на вашето сътрудничество в такъв смисъл. Например, е, програмата за митниците, за вътрешния пазар. Добре функциониращ е, митнически съюз е едно основно условие за ефективно действие на вътрешния пазар. Митниците защитават е, и потребителите, и обществото и дават възможност за по-добро развитие, като позволяват само внос на регулирани стоки с съответно платени митнически задължения. Добре функциониращи митници са в подкрепа и на търговията, включително и на световно ниво. Добра система за митническа информация също подпомага по-масштабните проекти. В многодишната финансова рамка се обсъждаха две програми за митниците в ИМКО. Финансови инструмент за митническо оборудване. Идеята е да се разработят и да бъдат направен по-ефективен митническия съюз и да се дигитализира той. А също и да се помогне на страните членки да придобият и използват подобно митническо оборудване. Целта е също така и да се подобри функционирането на Митническия съюз. Е, очакваме да започнем триалог с е, Европейския парламент, възможно най-скоро по тези две програми. Целта ни като председателство е да постигнем съгласие по същество по тези програми. И тук отново се надяваме на вашето сътрудничество. Трето – предложението за процедурите за уведомление за услугите. Те ще, това предложение ще направи пазара на услугите по-ефективен. В момента изискванията за уведомление в директивата за услугите не са достатъчно ефективни, което означава, че националните разпоредби и режима в сферата на услугите реално противоречат на целите на директивата за услугите. Това а, създава пречки за бизнес а, трансгранично. Затова искаме да придвижим преговорите и в един по-нататъчен етап и да намерим компромиси, включително и в разговорите си с парламента. Разбира се, напълно сме наясно с необходимостта да бъдат защитавани потребителите. Уважаеми е, евродепутати, Европейския съюз е, трябва да се стреми да бъде водещ в е, цифровата економика в света. И е, цифровия пазар трябва да бъде естествен компонент от вътрешния пазар. Ние е, разглеждаме тази тематика като цяло, като вътрешния пазар и цифровия пазар е, ги схващаме като едно цяло. Комисията ИМКО отговаря за някои много важни инициативи в, в, по, в, по тематиката Единен цифров пазар. Те, някои от тях бяха приключени през миналия мандат. Примерно е, единия цифров канал за услуги, също регламента за прозрачно за платформите онлайн – Искам да благодаря на комисията ИМКО за тези инициативи. Оценяваме високо и вашата активна роля за развиване на вътрешния пазар и засилване на защитата за потребителите в един дигитализиращ се свят. Тук се намесва и темата данъчно облагане. Там също трябва да се отчита нарастващата роля на бизнеса, извършван посредством виртуални средства. Много е важно да има и е, стимули за споделяне на данни, като същевременно се даде възможност е, Европа да е достатъчно привлекателна е, за инвестиции в областта на бизнеса с данните защото развитието на тази индустрия и на европейско ниво и на световно ниво ще даде възможност да постигаме своите цели за развитие на цифровите услуги и технологии. Ако ще работим за подобряване на мобилността на данните, трябва да направим така, че има достатъчно доверие в е, основата на економиката за данните, което означава, че те просто трябва да бъдат защитавани по-добре. Политиката за данните трябва да се основават на съответните разпоредби и регламенти и закрилата на данни трябва да се ориентира към е, хората, към потребителите използването на лични и не лични данни трябва да бъдат регулирани посредством законодателство, без то да е разпокъсано. Също нови предизвикателства възникват с развитието на изкуствения интелект и, и ние трябва да работим за транс, за всеобхватни принципи за развитие на цифровата економика да работим и за подобряване на регулаторната среда и за по-справедливо използване и ползване на данните. И накрая, колеги, отново ще продължа на английски. Dear Madam Chair, honorable members of the Уважаеми, е, госпожи, е, уважаеми депутати, уважаеми госпожо председател, в е, заключение мога да кажа, че необходимо економическите ни условия да бъдат и економически и е, устойчиви и устойчиви спрямо околната среда. В Европа трябва да се стремим е, към економика, която да не засяга околната среда и да е неутрална спрямо климати, климата. А също така трябва да работим за това да се създава оптимизъм, а не песимизъм, да успокояваме страховете и скептицизма, да очертаваме надеждите за бъдещето на Европа. За да има и нова програма за растеж, ни е необходим добре функциониращ вътрешен пазар, който защитава и потребителите, и бизнеса. Вашата работа като членове на Европейския парламент и в настоящата комисия е безценна в това отношение. Аз очаквам с нетърпение съвместната ни работа по време на нашето председателство и с удоволствие ще отговоря сега на всички ваши въпроси. Председателката, благодаря. Първо думата имат координаторите или е, членовете, които са техни заместници. Ще дам възможност е, на господин министъра да отговори на техните въпроси и след това ще дам думата на е, нашите депутати. Заповядайте. Eh, eh, господин е, Ферера. Благодаря. С удоволствие ви приветстваме тук в тази зала и добре е дошъл. Имам няколко въпроса. Вие е, очертахте приоритетите за вътрешния пазар. Е, може би имате нужда да си намерите канала за превод ли? Е, продължавам на испански, ако нямате нищо против. Приоритетите на единния пазар са ясно очертани. Чухме и приоритета на финландското председателство за развитие на единния пазар и включително на цифровата среда в това отношение. Ние работим по тази тематика от доста време. Говорите и за устойчива економика по отношение на околната среда за това как тези политики могат да се вместят в нашия подход, защото економиката и цифровизацията реално се припокриват. Те се съдържат и във всички инициативи, които ние като парламент предприемаме. Така че е, от ключово значение са тези въпроси и те няма да бъдат решени е, по време на вашето председателство, пък едва ли ще бъдат решени по време на целия ни мандат. Цифрова економика, защита на околната среда. Как точно ще успеем обаче е, да запазим своята конкурентна способност е, в един свят, където изискванията за опазване на околна среда могат да бъдат съществена пречка? Ние слагаме акцент върху кръговата економика, поели сме ангажименти в такъв смисъл. Това е също въпрос, който ще се разглежда от нашата комисия освен, че ще е тема и на работата на Комисията по околна среда. Какво можете да ни кажете, когато се опитваме да се приспособим към цифровизацията, когато си даваме сметка, че малките и средни предприятия са гръбнака на бизнеса в Европа, какво, така, какво е вашето отношение към тези компоненти? Е, започва една търговска война в момента между Съединените щати и Китай. Ние сме също сериозен участник в е, световните процеси и това съвсем не е, е за нас маловажно. важно. Много е важно вътрешния пазар а, да бъде приспособен към а, цифровата среда, да има правна сигурност а, и в това отношение, а също и прозрачност. Как бихте коментирали въпросите за прозрачността и правната сигурност? Къде се позиционират те във вашите приоритети? По отношение на а, прозрачността имаме приоритети а, е, по, за единния пазар. Говорихме и също за директивата за защита на личните данни. Ще работите ли за а, това, доколкото разбирам се сте заинтересувани за това да намерите допирните точки между различните области в това отношение? Благодаря. Това беше изказване от НП. Сега от името на социалистите и демократите, госпожа Шалдермоз. Благодаря. Благодаря за интересната презентация на програмата на вашето председателство. Съгласна съм с голяма част от приоритетите, които вие давате. И е, се надявам, че в рамките на петте години, които ще работим, ще успеем да изпълним немалко от тях. Много е важно да говорим за устойчивост, когато говорим за бизнес, тук трябва да поставим и въпроса за отговорността на производителите. Как точно си представяте това? Как е, можете да накарате компании, е, бизнеса, дружествата да бъдат по-отговорни и към околната среда и социално? Нещо като е, етикет или други инструменти, които да работят за развитие на устойчивостта. В нашата комисия през предходния мандат ние излязохме с доклад за удължен живот на стоките. Има много добри предложения там. Втори въпрос. По отношение на по-доброто законотворчество, ролята на съвета и на председателството, как те могат да осигурят създаването на по-добро законодателство? Голяма част от нас сме доста амбициозни, но процесът е труден. би трябвало да има възможност и страните членки да избират подходите, е, с които искат да постигнат своите цели. Та въпрос е как, как съвета може да реши и да допринесе за процеса за по-добро законотворчество. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с вас през следващите 6 месеца. Много важни теми ни чакат и е, се надяваме, че ще можем да окажем своето влияние върху разработването на програмата на комисията. Благодаря. Сега от Реню, представител на Реню. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Добре дошли сте тук от името на Renew Europe, е, Обновете Европа в комисията ИМКО. Желаем успех на председателството ви. Вие очертахте е, доста общи приоритети, е, но според мен вашето председателство, както и предходните ще бъде съдено според резултатите. Дали ще изпълните това, което обещавате. Така че предпочитам да сте по-конкретни. Сега пред вас е, стои един нов парламент, който е готов да се ангажира с много досиетата, които са блокирани и засегнали в съвета. Много е, неща можете да направите, за да ги придвижите. Ще спомена само някои от досиетата, на които, които са особено важни за мен. Едното е за директивата за осигуряването, за страховките. Преди 8 момента, месеца парламента прие текст, съответният текст. Съвета все още не е взел никакво решение. Питам се дали можете да кажете нещо по това досие. Готови ли сте да се ангажирате с него и да свършите нещо по него? Споменахте митниците и значението им. Съгласна съм. Ще съм ви благодарна, ако можете да коментирате и е, въпроса с е, директивата за митнически нарушения, е, която е заседнала в съвета от 6 години вече. Дали ще помръдне нещо в това, тази, в това отношение по време на вашето председателство? Е, гледайки напред, много неща можем да свършим в цифрата област, е, за които вие споменахте, така че се надявам, че ще можете да е, притискате комисията и ще упражнявате контрол върху съответния закон за цифровата пазар не бих е, искала да преживея отново директива за авторското право, нито пък е, е, интернет филтрите и така нататък, защото се опасявам, че това може да се отрази е, отрицателно върху други е, цифрови досиета. Геоблокирането е, бе едно досие, което успешно приключи преди предходния мандат. Сега е време обаче да е, се преразгледа този регламент. Въпросът за авторското право и съответните услуги, което попада, който попада в това поле, не трябва да се преразглежда според мен. Така че се питам дали сте готови готови да е, предвижите напред и е, разглеждането, преразглеждането на е, регламента за геоблокирането. И така желая ви успех, стискам палци на вашето председателство. Благодаря сега, господин Колая от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин министр, за вашето представене и представянето на вашата програма. Имам въпрос от името на Зелените и е, групата на Европейските е, свободен е, необвързан не съюз. Е, Появата на нови форми на работа изисква да направим оценка на това дали нашето трудово законодателство и системите за социална закрила са достатъчно адекватни, са адекватни и актуални. Бих искал да кажете нещо повече по този въпрос. Какво възнамерявате да се е, е, приеме като законодателство в това отношение? Нови бизнес модели, економиката на споделянето във всичките работи всички тези въпроси. От е, мадам Жорон, госпожа Жорон. Благодаря, е, господин министре. Е, вие сте министр на заетостта и вие заявихте, че ваше, един от вашите приоритети е да въведете справедливи условия на работа в цяла Европа. Ние ви подкрепяме в това отношение 100%. Наистина не трябва да се допуска съвременно робство в сърцето на Европа. а Това е факт на места. Трябва да се вземат мерки срещу всички предприятия, които не зачитат социалните и екологични норми и принципи например, според едно проучване, едно проучване. Много от производствата в Европа са изнесени, например, в Пакистан, където се, запла... се заплаща по 2 евро на ден на работещите жени в предприятията, в фабриките. Нашия пазар, предвид това, което става в Китай и което правят китайците, трябва да защити своите граждани от е, тяхната а, е, търговска политика. А, е, и в крайна сметка а, цифровизацията, това е нашето бъдеще. Вие сте финландец, знаете, че а, Брюксел а, осъди а, Microsoft. А, сега а, трябва да действаме заедно. А, а, трябва да се борим срещу е, е, монопола на Google в Европа. Е, също се отнася и, и за Airbus. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, господин Ючица. Thank you for the floor. Uh, Благодаря. Благодаря ви, че сте тук, господин министре. Благодаря и за уводните ви думи. И аз ви пожелавам успех и всичко хубаво. От тук нататък ще говоря на словашки. Вие е, говорите е, и за устойчивост, и то дългостой, дългосрочна устойчивост по отношение на околната среда. Е, говорихте и за е, екологична, социална, има и економическа устойчивост. Или това е дълновидност, с други думи. Е, дълновидни политики в това отношение. И накрая искам да ви попитам дали ще обърнете достатъчно внимание на ефективността при финансиране. Какво имам предвид? Ще се опитате ли да направите така, че всяко евро, което се е, изразходва от ресурса на ЕС, е, носи, е, генерира повече от едно евро. Е, Споменахте, че е важно да се работи с обективни данни, информации на базата на реалистични анализи. Е, споменахте и колко важен е сектора на услугите. И накрая бих искал да ви попитам какво е, подготвяте, какви конкретни стъпки ще предприемете и кои от тях са най-важни за постигане на вашите цели, които, например, за сектора услуги трябва да гарантират свободното движение на услугите в рамките на вътрешния пазар. Благодаря, председателя. От ГОЕ има ли желаещ да вземе думата? И така приключваме с първия тур въпроси и ще помоля господин министра да отговори на зададените до тук въпроси. Благодаря. Благодаря за много е, уместните, много актуални, така, издаващи е, познания на материята въпроси. Е, ще се надявам да е, хвърля малко светля върху тях. Следващите ни е, е, турове от дискусията ще задълбоча диалога. Сега, искам да кажа, че се намираме в е, уникална ситуация в момента. Имам предвид европейските институции. Ще имаме е, нова комисия, моята, аз току-що съм поел своята функция, нещата се наместват, те са още в така процес. Е, имаме възможност да използваме това, е, тази ситуация, за да е, работим стратегически, да маркираме пътя и работата на комисията, да заложим работата на комисията следващите две години. Мисля, че приоритетите на тази комисия са формулирани, бяха формулирани на заседанието на координаторите и можем да е, е, съпоставим приоритетите на двата, е, двата форума и да работим заедно с следващите, които ще поемат председателството. Именно за това избрахме един стратегически подход в разработване на нашата програма, е, като е, групираме целите си е, на средно и дългосрочен за едно устойчиво бъдеще на Европа. Защото смятаме, че това е което гражданите съвсем основателно очакват от Европа сигурност, доверие, бъдеще и решение за сериозните бъдещи предизвикателства. Господин Ария Сечеверия зададе един отличен въпрос. Според нас амбициозни екологични цели и програми в борбата с изменята в климата не трябва да стоварват допълнително бреме върху единия пазар. В средносочен план те гарантират в известен смисъл конкурентоспособността на, на нашия пазар и трябва да работим в това отношение. По отношение на образованието, обучението, преквалифициране е една, един от, едно от термините, понятията, по които трябва да работим, освен покачване нивото на, на умения. Като министър на труда и заедостта, аз се притеснявам, когато компаниите говорят за недостиг на работна ръка, дори за най-обикновени чиновнически места, а, когато става дума за стратегически постове, е, цифрови, постове, е, цифрови умения вече се изискват и в производството ако искаме да имаме една по-квалифицирана Европа и ако искаме да е, изпълним, да постигнем амбициите си за единия пазар. Същия въпрос бе поставен и от госпожа Шалдемоза. В нейния въпрос отговорен, отговорен бизнес сектор е, и е, неговото насърчаване са много важни неща и се надяваме, че комисията този път ще излезе с програма за насърчаване на отговорните е, фирми и предприятия, защото в последните е, така два мандата тя не го направи. Е, ние сега ще е, настояваме тя да придвижи този въпрос напред. Е, попитахте за. Е, поставихте въпроса и за директивата за застрахов... Е, застраховките. Застраховките на е, е, моторните превозни средства. не е постигнат напредък по а, този въпрос. Би трябва да направим нещо. Като министр на заедостта Всъщност това е по-скоро въпрос за комисията по заетост. Какви са предизвикателства пред економиката на отделните платформи е, и съответната е, защита на економическите субекти? Мисля, че това ще е решаващ въпрос е, е, в следващите пет години, когато и в национален план, е, на ниво Европейски съюз, пък и в глобален план, ще трябва да, да се разберем за това какво представляват взаимоотношенията на заетост и какви са отговорностите, каква е отговорността на работещите в в различни платформи, е, какви са, е, какво е социалното осигуряване за такива хора. Тук е, нещата не опират само до пари, но и до други аспекти на сигурност и заетост. така че да имаме едни безопасни, сигурни отношения на заетост, сигурност, която се гарантира и на работещите и на техните семейства. Това обаче, както казах, е, попада повече в е, е, полето на действие на, на Комисията по заетост. Трябва да ви уверя, че въпросите, свързани с защита на потребителя, са е, един от най-важните приоритети на финското председателство. Цифровизацията на на тези е, цифровите гиганти, които... Е, това ще е един въпрос, който ще ни занимава е, сериозно в следващите няколко години. Е, в това отношение трябва да работим заедно с ОИСР, но е, разбира се, независимо от е, е, тази организация, европейските институции също трябва да си свършат работата. Господин Белан е, в крайна сметка попита за, постави въпроса за по-доброто законотворчество. Аз трябва да ви уверя, че това ще продължи да бъде приоритет за е, председателството на Финландия. И казвайки това, може би аз така превишавам правомощията си, но е, ясно е, че в е, следващия финансов е, период регионалната и социална сигурност е, и социалните... И, и, трябва да сме сигурни, че средствата ще се изразходват разумно и по предназначение в тази област. Колкото до уведомяването и правилата, плана за действие за вътрешния пазар е изключително важно и затова благодаря ви за интересите въпроси. Сега минаваме към втория тур. Вече имам имена на заявилите желание да се изкажат. Ще дам името на госпожа Тун за да започне. Благодаря, господин министр, за вашето представене. Нека да се присъединя към е, колегите, които ви пожелаха успех. Само два въпроса искам да поставя. Първо, същия въпрос е като е, Дейтер Харнс постави, а именно за геоблокирането – не казахте е, много неща по този въпрос, а той е много важен за нас. Както вероятно знаете, предложението на Европейския парламент беше много по-амбициозно от е, текста, който излезе от съвета – и бихме искали да добавим някои цифрови продукти, които бяха блокирани от съвета, но е, слава Богу предвижда се преразглеждане на 22 март 2020 е, година. Така че допускам, че Европейската комисия ще е, излезе с по ще предложи по-амбициозни решения. Трябва да призная, както и Дита каза, че ние е, ще ви бъдем много признателни, ако съвета от сега се подготви за едно по-добро предложение от това, което е, бяха приели е, и след това заедно можем да постигнем бърз и сериозен напредък по този регламент. Вторият е, въпрос, който искам да поставя е, споменахте директивата Омнибус, е, имахте хубави думи за нея. Е, тя ще доведе до по-добре прилагане и модернизиране на правилата за защита на европейския потребител. Но, както знаете, има един препани камък в нея, а именно двойното качество, двойственото качество на продуктите, което ние сме, а, ние сме много, изключително недоволни от а, крайното решение, директивата за нелоялните комерциални търговски практики, където а, в която въпросът за двойното качество не е засегнат и решен. Надявам се, че вие ще се вгледате по-добре в този текст и ще предложите по-добро решение. Благодаря. Е, ще пет въпроса. Е, чухте имената, е, след което ще има отговор. Това е, са заявилите за изказвания в следващия тур. Госпожо председател, благодаря. Господин министр, благодаря ви за представенето и за много амбициозната програма, която ни представихте. Съжалявам, тук съм, е, съжалявам, че колегата, която отговаря за економическите въпроси, не присъства днес, не можеше да... Вашата колега, която отговаря за економиката, не е тук, но е, аз ще задам въпрос, който попада по-скоро в нейните е, правомощия. Ако не успеете да ми отговорите, ще се радвам и на писмен отговор. Това е бъдещата ориентировка, ориентация на, на, на единия пазар, стратегическите програми и различни е, които е, е, са си поставили именно тази цел. Въпросът ми е следния. Аз много се радвах, че в програмата на финското председателство се явява понятието за изкуствен интелект заедно с цифровизацията. Това е не само една много така вълнуваща тема, но и ключов въпрос за, про... за производителността, за растежа и за ем, разумното използване на ресурсите. И една друга тема, която е, ще бъде много важна за гражданите на Европа в бъдеще, е, това е нещо много конкретно. Е, с какви конкретни мерки е, смятате да работите в, вашата, в рамките на вашето председателство по изкуствения интелект? Економическия, от гледна точка на економическите на, да, аспект, от, в економически аспект и съответно от гледна точка защита на потребителя. Просто няколко, няколко по конкретни думи, иначе много добра е за мен вашата амбициозна програма. Госпожа Мелкия. Благодаря. Не бих искала да повтарям казаното от колегите по цифровите въпроси. Ще се спра по-скоро на въпросите за митническите нарушения. Очакваме в съвета да продължи работата по въпроса, бих искала да попитам какво възнамерява да предприеме председателството за правилното изпълнение на митническото законодателство. За европейските фирми е много важно стоките, които влизат в е, Европа, да бъдат подложени на контрол е, и да се следи за това да не се допускат стоки, които не се съобразяват, които не спазват нашите изисквания, които се използват за финансиране на незаконни дейности. Госпожа Харасова. Съжалявам, колеги, че пак взимам думата. Обикновено не правя това, но искам да коригирам нещо. Може би е имало проблем с превода, но господин министр казахте, че досието, което аз споменах за е, застраховането не съществува в законодателството. Това не е вярно. Досието е блокирано в съвета. Аз зададах три конкретни въпроса по този въпрос за регламента за геоблокирането. On geoblocking regulation and on custom и за митническата директива не постигнах е, конкретен отговор. Да, разбирам че е, имате много ангажименти, но ако не можете да ми отговорите днес, ще ви помоля да ми отговорите в писмен вид. Благодаря, господин министър. Въпросът ми е свързан с програмата за единния пазар. Вие говорихте за това колко е важно да имаме амбициозен и конкурентоспособен и издръжлив вътрешен пазар и ние имаме възможности да постигнем това с програмата за единния пазар, която овластява, защитава потребителите и дава възможност на малките и средни предприятия да извлекат всички ползи от единния пазар. Европейския парламент смята, че предложението от 4 милиарда не е достатъчно и затова ние предлагаме удвояване на финансирането за МСП с специален акцент върху микропредприятията и предприемачеството. Също така Поставяме акценти върху наблюдението на пазара и безопасност на стоките. Представяме и конкретни мерки за защита, за засилване на защита на потребителите, така че бихте ли казали нещо повече за позицията на парламента за увеличение с 2,6 милиарда на бюджета за единен пазар. Благодаря, това бяха петте следващи въпроса. Сега ще ви дам възможност да отговорите. Благодаря за много от подробните, благодаря ви за много подробните въпроси, които отразяват задълбочено познаване на материята. Госпожа Тун зададе въпрос за геоблокирането. Както знаете, това решение току-що беше прието и влезе в сила. Разбирам, че не сте удовлетворена от окончателния резултат. И сега в рамките на шегата искам да кажа, че нашето правителство започна преди два месеца, но сме много неудовлетворени от много от решенията на предишните правителства и трябва да предвидим време за преразглеждане на предишните решения, от които не сме доволни и да представим по-добри такива. Геоблокирането няма да бъде част от тази комисия. Вие знаете, че решението за омнибус е важен въпрос – който заслужава да бъде анализиран допълнително. Беше зададен въпрос за изкуствения интелект и за това как ще се работи по този въпрос. И аз мисля, че през следващите 5 години този въпрос ще бъде ключов за европейската конкурентоспособност. Така и този въпрос е в ресора не само на една комисия. Има е всички предпоставки и възможности да достигнем САЩ и Китай при прилагане на етичен изкуствен интелект. Какво означава това? Съвсем наскоро ще установим, че изкуственият интелект предполага и изисква да бъде регламентиран. Така че изкуственият интелект да бъде насърчаван от нас като бизнес, да предвидим защита на личните данни за е, физическите лица и възможността и правото им да управляват личните си данни. Е, както знаем, че Европейският е, съюз е лидер в областта на етичното прилагане на изкуствения интелект. Също така трябва да кажа, че нямах предвид, не съм казал, че документа за автомобилното застраховане не съществува, но той е в дневния ред на Екофин. И когато дойде колегата ми от Екофин, ще можете да обсъдите този въпрос с нея. Що се отнася до митническото законодателство, новият регламент излезе и програмите за митниците са много важни. Ние трябва да се грижим за доброто изпълнение на тези програми. Също така имам предвид програмата, регламента за програма за митническо оборудване. Имаше ли още нещо? Да. Много важен проблем е свързан с, с несъответстващи продукти, влизащи в Европейския съюз от трети страни. Благодаря ви за това, че повдигнахте този въпрос. Има риск, свързан с сигурността и безопасността, както и с, има опасности за конкурентоспособността, идваща от тези стоки. изискванията на Европейския съюз са добро начало? Благодаря за въпросите, председателката. Още пет души са се записали. and If other people want to... Ако още някой иска да зададе въпрос, моля вдигнете ръка. Радвам се, че мога да ви приветствам с добре дошла в парламента. Много въпроси, много въпроси бяха зададени, така че няма да се повтаряме. Най-напред обаче искам да кажа, че вие започнахте с конкурентоспособността. Ако обаче направите сравнение между Европейски съюз и други, Европейски съюз очевидно изостава по отношение на конкурентоспособността. Има две причини за това. Първо, съществуващите различия между различните законодателства в областта на данъчно облагане, социалното осигуряване, административни правила. Има и много бюрокрация, която не е премахната. И още нещо, което не може да се реши в рамките на едно председателство, но можете поне да предприемете нещо, е какво мислите за някои от съществуващите структурни различия между държавите членки? Тук трябва да споменем стандартите. А, как да бъдем по-конкурентно способни, ако други части на света не спазват нашите правила в областта на социална защита, околна среда. Тези стандарти не са на нивото на Европейския съюз, например в Китай, например фирми в други страни участват в обществените поръчки в Европейския съюз, но не и обратно. И как да бъдем конкурентоспособни, как да повишаваме социалните и екологични стандарти и в контекста на разделението на задачите между държавите членки. Също така, цифровизацията, уменията са много важни, но те са в правомощията на държавите членки решенията се взимат от държавите членки. Какви инициативи ще предприемете, за да се засили ролята на Европейския съюз? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с свободното движение на услуги и премахване на пречките пред тях. От това, което разбрах, вие смятате да подобрите съществуващото законодателство? да приемете и по-добро ново законодателство, но също така и да се подобри изпълнението на съществуващо законодателство. Комисията е пазител на договорите. Тя контролира държавите членки и може да заведе процедура за нарушение. Какво можете да направите в съвета, за да, се, за да имаме по-добро функциониране на свободното движение на услуги, като услуги от обща интерес или на економически услуги от общ интерес, държавите членки ги изваждат от обхвата на, на общите правила. Какво можете да направите, за да има по-добро изпълнение? Последният въпрос, свързан с качеството на продуктите. В моята страна това е много сериозен въпрос и в общественото, сред общественото мнение се налага представата, че няма истинско равенство между държавите членки. Нямаме нужда от разделение между изтока и запада тук. И за това бих искал да добавя към колегата и да кажа, че сегашните правила са компромис, но е, дават възмож... твърде много възможности за е, различни тълкувания. Питърс. Thank you, madam. Е, господин Питърс, най-напред искам да ви поздравя, господин министр, във връзка с председателството. Имам два въпроса свързани с вашите приоритети. Ще настъпи ли промяна? Например, когато, ако Великобритания напусне без споразумение, ще има ли въздействие върху приоритетите в, в края на октомври? Няма споразумение. Какво ще бъде взаимодействието? Имат предвиждате ли план Б? Също така в момента няма комисия. През ноември ще има нова комисия с а, свои приоритети. Какво мислите за приоритетите, които изложихте а, и дали ще има промяна в приоритетите? Вторият ми въпрос. Прочетах а, документите и е, за, за мен е много интересно това, че вие поставяте на предно място економиката е, на, на добруването. Какви са конкретните елементи? Това е твърде обща тема. Можете ли да ни дадете някои конкретни примери за това какво се опитвате да включите в понятието економика на добруването. Госпожа Малдонадо. Благодаря. Най-напред благодаря ви за това, че сте в комисията ИМКО. Второ, Споделям много отказаното от вас като испанска социалистка. Ще се опитам да бъда кратка. По-конкретно искам да обърна внимание на цифровизацията и социалния аспект е и онова, което сме създали в цифровите платформи. Има нужда от защита на потребителите в областта на цифровите платформи и електронната търговия. Бих искала да чуя вашето мнение по въпроса и да ви попитам какви са вашите приоритети в областта на защитата на потребителите. Наскоро в новините прочетахме, за уязвимостта на потребителите при използване на мобилни приложения и като цяло в областта на цифровите услуги. По отношение на е, електронната търговия, какви са вашите приоритети? Е, при регулирането на електронната търговия в цифровия единен пазар. Благодаря, госпожа Лейтал Маркис. Микрофонът не е включен.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 според мен, ключови за бъдещето на Европа въпроси, които повдигнахте. Господин Сокол зададе въпроса как да отговорим на предизвикателствата, имайки предвид огромните разлики между страните членки – за неефективната работа на вътрешния цифров пазар. Според мен, както казах още в началото, това са теми, над които трябва да размишляваме. Защото директивата за единен пазар на услугите съществува, само че тя не се изпълнява както трябва. Госпожа Кокалари коментира същото. On. Изключително важно е, когато говорим за по-добро законотворчество, да отчитаме и момента на изпълнението на тези закони. То също трябва да бъде адекватно. В такъв смисъл ние имаме и натиск от страна на гласоподавателите – но често това се свежда само до нежелание да влизат предоставящи услуги от други страни, които да се конкурират с вътрешните предложения. Трябва да е ясно обаче, че единият пазар на услугите е от полза за всички. Той е, допринася за развитие и на националния пазар на услугите. Господин Сокол също така коментира регламента за държавните поръчки. Тук е, отново е, това е дебат, който е, се подема нееднократно напоследък. Поради сблъсъците на интереси в световната търговия. Инструментите, свързани с обществени поръчки и дебата, ще продължат и след края на нашето председателство, убеден съм. Мнозина коментираха възможностите за осигуряване на цифрова равнопоставеност за регионите, които изостават. На европейско ниво има много инструменти, които могат да се използват за подобни проекти. Част от тях са инструменти на Европейската инвестиционна банка – новия фонд по, по плана Юнкер. Аз бих го нарекал плана Юнкер Катайнен, защото съм от Финландия. Той има много важно отношение към увеличаване на равнопоставеността. Също така проекти по Европейския социален фонд. Тук отново се зададоха въпроси и за участието на жените и хора с намалена работоспособност за работа или етнически малцинства а и равнопоставеност пред цифрата и цифровата економика. Как може да се работи за това? В Финландия действително сме водещи по отношение на а, проекти за повишаване на интереса към цифровите технологии сред момичетата. Цитира се едно име на английски L-U-K-A-S. Гуглирайте и вижте какво е направило това момиче е, в такъв смисъл. Няма да се впускам в е, подробностите за етиката на изкуствения интелект, но и съответните алгоритми – но като част от етиката за изкуствения интелект можем да настояваме алгоритмите да има достатъчно прозрачност за алгоритмите. Не би било достатъчно равнопоставено да работим за равнопоставеност в нецифровия свят, а да оставяме е, изкуствения интелект да е, използва алгоритми, които примерно е, не дават е, шансове на определена сегмент от обществото, където може да има немалко талантливи хора, които да вършат тази работа. Господин Петър зададе въпроса за Брекзит. Естествено, Нямаме коментар в такъв смисъл от името на председателството, но съм разговарял с министрите на страните, които най-пряко са засегнати от предизвикателствата, свързани с Брексит. И председателството, и комисията, и съвета се подготвят за различни варианти на Брекзит. huolimatta. Se on, on niin merkittävä disruptio, että emme voi mitenkään Като разбира се, колкото и добре да сме подготвени, винаги може да има елемент на изненада. зададохте въпроси за това каква е нашата позиция за работната програма на новата комисия. Тя в основните си компоненти отговаря на приоритетите на нашето председателство и очакваме нашия принос е, за програмата на комисията да е, бъде е, достатъчно конструктивен и е, възприят е, без проблеми. Зададохте въпрос за економиката на добруването или благоденствието. Това е много важна концепция на колегите от председателството и съвета. Изключително важно също и от гледна точка на гражданите. Защото става, за какво става дума? За економическо благоденствие, което да се отрази на ежедневието на гражданите, като се има предвид и економическите рецесии. На срещата на економическите министри разговарях е, с Марио Сантена от Екофин. Той много ясно очерта връзката между економиката и е, добруването, а и развитието на, конкретно на европейския проект. В такъв смисъл можем да си задаваме въпроса как да отчетем в нашите мерки и елементите на социалния стълб, за да се работи за подобряване на качеството на живот на хората и е, сигурността, която идва с е, ръка в ръка с економическия растеж. Тоест, е, Европа да бъде конкурентно способна, економиката ни да расте, е, но същевременно да направим така, че плодовете на този растеж да бъдат е, разпределени по един справедлив начин. Kuluttajan suojaan, josta мадам Малдонадо. Директивата за търговията е защитата на интересите на потребителите. Ще се дискутира тази тематика и това ще е основен елемент от работата и на следващите председателства. Това е тема, която има отношение и към конкурентоспособността и справедливостта и защитата на потребителите от ключово значение. И, уважаеми господа депутати, с това искам да ви благодаря за толкова плодотворния и добре е, картината диалог. Благодаря, че бяхте тук в залата и Последно на английски. Уважаеми госпожо председател, уважаеми евродепутати, за мен беше чест да представя приоритетите на финландското председателство и да се възползвам от уникалната възможност да обменя мнение с вашата уважаема комисия. Девизът на председателството на Финландия е много амбициозен. Устойчива Европа, устойчиво бъдеще. И за това трябва да разработим стратегия за растеж, която да направи Европа и най-конкурентно способна, и най-социално приобщаваща приощаващо общество. Като тези две цели трябва да бъдат търсени, постигането им трябва да бъде търсено едновременно, значи конкурентна способност и приобщаване. Надявам се, че вие ще ни сътрудничите в постигането на тези цели. Благодаря. Um, Благодаря, господин министр. Сега прекъсваме съвсем накратко, за да можем след това да продължим с представяне на проучванията. Няколко минути. Colleagues, can I ask you to take your seats? We'll start in a moment. Колеги, моля, займете места. Започваме всеки момент. Thank you. So I just want to inform you that at the Нека да ви уведомя, че по искане на нашата комисия бяха изготвени няколко проучвания от е, отдела за политически проучвания. Те бяха направени в началото на 2019. Ще имате предостатъчно време да коментирате и да задавате въпроси, след като бъдат представени проучванията. Те коментират съвременни решения и ключовите предизвикателства за вътрешния пазар. Две са темите, четири проучвания. Обмисляхме да ли след презентациите да не направим една обща дискусия, когато са представени всичките теми? решихме, че е, ще направим презентация първо на двете проучвания и е, ще имате предостатъчно време да чуете и за единия цифров пазар, и единия пазар, и защита на потребителите. А на 25 септември ще има изслушване за митниците и единия пазар. Нека да ви представя сега експертите, които любезно присъстват днес тук. Професор Александър Дестрел – той представя правните измерения на е, единия цифров пазар. Господин Скот Маркос, той представя економическите аспекти на това проучване. След е, това е, ще чуем професор Шултен Науке, по въпросите е, за е, защита на потребителите. Около 20-25 е, минути имате за всяка презентация, значи общо 45 минути за двете и около 17.30 или малко по-късно трябва да приключим и след това ще започнем с въпросите и отговорите. Не знам как ще започнете. Професор Дестрел, заповядайте, давам ви думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря на всички. Нашата цел с колегата Скот Маркос, който е економист и е, юрист, беше да направим една обща презентация за цифрови общ пазар – Три части имаме. Това, какво е постигнато, то съвсем не е малко. След това бъдещето, какви са бъдещите предизвикателства за Европа и какво означават те за вас в парламента. Много е постигнато в, от последния парламент. Нека да разгледаме тези постижения в 6 основни области. Първо, мрежите за телеком. Това е основата на всичко по време на последното мандат бяха прокарани, прокарано законодателство за инфраструктурата. Сега трябва да се следи изпълнението му. Но регулация има. Втория слой, така зеления слой, са някои е, е, теми, които също са в полза на единния пазар. Е, данни и изкуствен интелект. Много бе постигнато по отношение на данните с общия регламент за защита на личните данни и за свободното предвижване на нелични данни и споделяне на данни. Започва и работата по изкуствения интелект Парламента прие много важна резолюция, която е, задава много теми за работа. Е, вашия парламент може да помогне е, институциите посредством и други резолюции. По отношение на доверието и сигурността, особено киберсигурността, тези теми стават все по-важни важни. Тук се зарежда, така да се каже, европейска киберкултура с съответна директива. Но това не е достатъчно. Вероятно ще трябва да се работи още, като се има предвид колко високо са рисковете. Защитата на потребителите, колегите ми ще говори по тази тема, но отново постигнатото е много с директива Омнибус с директивата за цифровото съдържание. Всичко е свързано с защитата на потребителите в цифровата сфера. И накрая публичните цифрови услуги, не само е, законодателството за онлайн платформите, работата вървеше в две посоки – за вътрешния пазар, геоблокиране, тук се коментира, вероятно недостатъчно е постигнато, но поне старта е добър. Също и трансграничната преносяемост. Това е отново въпрос между трансграничните цифрови услуги и защита на потребителите а, също и регламента за отговорност, ако има увреждащо цифрово съдържание. Там също е, имаше директива преди преразглеждането на директивата за аудиоуслугите. Е, по отношение е, на, комуникационните регулации, там е, повече работят страните членки и има доста голяма разпокъсаност, повече следва да се работи в това отношение. Сега, економическите аспекти. Мерките, които бяха изпълнени, бяха положителни. Е, от няколко години беше очертано какво е необходимо да се направи и голяма част от тези изредени мерки вероятно ще бъдат е, приети. Тази година е, моята цел беше да оценя какво е постигнато. Има статистика за това какво се печели е, от мерките, които вече са влезли в законодателство. Има съответните оценки на въздействието от страна на комисията. Е, понякога оценките не е, винаги, оценките на въздействието не са съвсем точни и въздействието е малко по-различно от това, което се очаквало. А, има и други мерки, които носят, т.е. различните мерки носят различни е, ползи. Е, над 30 са законодателните мерки. В е, областта на електронните комуникации и услуги е, Кодекса за електронни комуникации е най-голямото постижение, което е, освен, че ускорява възможността за въвеждане на мобилни услуги 5G и друго, той дава и е, допълнителни въздействия. Когато напълно е, влезе тази е, мрежа, така ползата за обществото ще е от порядъка на 86 милиарда годишно. Що се отнася до данните, публичния сектор и изкуствения интелект основно, основ, отново сериозни придобивки, особено в публичния сектор. Там ползите са значителни. Електронната търговия, най-големия потенциал там е, е беше регламента за геоблокирането, който се коментира тук. Както чухме обаче в последното е, заседание, има ограничения в това какво бе прието. Е, все още не бе постигнато всичко, за което е, беше поставено като цел. Геоблокиране за съдържание с авторско право и други. Тоест, при геоблокирането се изпуснаха някои услуги, които са доста важни за потребителите. Ще се върнем на темата. Тук има основни е, възможности за бъдещо законотворчество. Там проблема е за хармонизиране, е, е, за, за изчистване на структурните проблеми в, този, в видеосектора forward rather than back. So clearly there is room for strength. Тоест, определено има какво още да се прави за подсилване на единния пазар. И едно от е, констатациите, които мога да направя, което се коментира и от финландското председателство, говорим за цифров единен пазар, но трябва да направим разграничение между цифров единен пазар и не цифров такъв защото от една страна ние разглеждаме е, единия пазар като цяло и трябва да сложим акцент на, на, на това разделение. Освен това е много важно национално ниво да се прилага законодателството по подходящ начин. Това чухме и в предходните коментари. Повечето от постиженията до днес е, са в областта на търговията с токи. А всъщност услугите създават около 70% от БВП и работни места. Тоест има какво да се прави в тази област, макар че не е съвсем ясно как. Ако обърнем поглед към бъдещето, основните проблеми са свързани с общия световен контекст това, което виждаме сега, и то беше ясно още от преди няколко години, е, че светът се очертава да има три полюса и много мултилатеризма, така да се каже, се разпада. Има нужда за зелено и устойчив растеж – и е, също така е, растящото неравнопоставеност е, води и до е, намаляване на економическото развитие, застрашаващо работните места и засилване на автоматизацията. Къде се позиционира Европа в един такъв разпокъсан свят? Както чухме отново днес, ключовите технологии които започват да се развиват в последни години, изкуствен интелект, машин learning, така нареченото обучение на машини и така нататък, които се налагат от само себе си. И е, там лидери са щатите, и, а все повече и Китай. Ние имаме академичния потенциал, но е, инвестициите е, са от много различен порядък. Друг е, елемент, който не беше проблем преди няколко години, е, е, е риска за прекъсване на вериките за съмдяване с такива технологии. Примерно случващото се с Huawei. Би следвало да сме обезпокоени за това какво може да се случи с европейски технологии, защото те в един момент могат да станат козове в по економически не само економически спорове. Също проблема с професионалистите, които са достатъчно квалифицирани. Всичко това създава рискове за рязко прекъсване на веригите на доставки. Затова трябва, тези вериги трябва, източници на доставки трябва да се разширят и съответно да се търси и доставка на собствен терен. Частните инвестиции, данни на комисията от 2016 година, инвестициите в, изку... в изкуствен интелект през 2016 са много по-големи в Северна Америка и доста по-големи в Азия в сравнение с Европа. Тоест, абсолютно непропорционални порядък на инвестиции – има вече така решения да се работи в това отношение, но необходимо да има много повече публично финансиране за изкуствена интелект, а също така и да се даде възможност и частните инвестиции да се ориентират на там. Съществуват доста проблеми, които всъщност засягат повече от една област на политики, затова трябва да бъде е, общ подхода примерно новосъздадени компании или бързо растящи новосъздадени компании. Там трябва да има повече възможности за лешно частно, частни инвестиции. Освен това, всички тези технологии, както се коментира и преди малко, се поставят и въпрос от етичен характер, а също и за надежността на услугите. Изкуственият интелект, ако той направи грешка, къде е отговор, чия е отговорността? Там има какво да се работи. По отношение на устойчивото, устойчив зелен растеж, по-малко потребление на е, материали, енергетика, това е необходимо. По отношение на производството, много има какво да се направи, за да се бяга от производство, свързано с генериране на CO2. А, също така и е, така наречените зелени е, информационни и комуникационни технологии. Там говори се за това, работи се в е, центрове за данни но е, тази област е бързо растяща, това, там има много възможности. Всички е, тези аспекти означава, че трябва да има политики, които да обединяват различните е, аспекти. А, голяма част от а, е, а, разходите идват от това, че се пилеят а, суровини. То не толкова суровини, а, например, храни една трета от е, храната се оценява, че на световно ниво всъщност е, бива е, разхищавана. Що се отнася до работни места? Там има проблеми, е, расте заетостта, но има и риск от нова рецесия. Автоматизацията едва ли ще прецени 47% безработица, така както бе предвидено през 2013 година. Сега процента се е, оценява да бъде около 10%. Технологии като роботизация едва ли ще намалят е, заетостта, е, а пък и най- местата, където се употребява най-много роботизация, всъщност и е, ставката на заетост е най-висока. Къде може да се очертаят заплахите за социалната тъкан? Коментира се във вашата комисия. Необходимостта е да се засилят системите за социална защита, така че да има закрила за работниците, ако има нарушения. Също така е много важно да има класификация на работните места, а и да се дава възможност на самонаетите и други видове работници да имат достъп до социална защита, отпуски, обещетения за дългосрочна нетрудоспособност и така нататък. Образование и обучение са друг ключов момент, предизвикателства за Европейската институция, защото те до голяма степен се решават от страните членки, но не е, 10%, така че може да се търси е, развитие на е, нетрадиционни форми, като учене през целия е, живот. Сега, какъв е потенциала на цифровия пазар? Пак, шесте области, в, по които работих предишните три европейски институции – ако се върнем към тези 6 области, коментар за това какво може да се прави в бъдеще. Инфраструктура. Има правила, въпросът е как те ще се прилагат, а също и как ще се прилагат на национално ниво. Дали ще има 5G е достатъчно бързо, дали ще има съответните мрежи за подкрепа на съответните приложения. Страните членки трябва да се погрижат за това. После данни, изкуствен интелект, както казах, много е направено, но следва да се направи още, за да има флуидност, поделяне на данните и споделяне на инфраструктурата – изкуствен интелект. Там има насоки, е необходимо обаче те вероятно да бъдат превърнати в закон. Защото е, трябва да има и яснота за потребителя, за, за ползващите съответните алгоритми. По сигурността трябва да вървим в посоката, която вече е поета с повече оценка на риска за нови продукти и повече сътрудничество между страните членки. Защото проблемите на киберсигурността далеч надхвърлят границите на отделните страни защита на потребителите. Цифровата технология е и риск, и е, съюзник на потребителите, защото е, те, са, те помагат за на потребителите да намерят най-добрите оферти. Въпросът е, е тези е, цифрови услуги да са лоялни за вас, а не за тези, които ги предоставят произвеждат. Така че би следвало да има някакъв вид класация и е, ако има само едно или две дружества, които предлагат съответните услуги, там това не се случва. После, онлайн платформите го коментирахме. Геоблокирането започна работа по тази тема, но тя трябва да продължи, включително и с копирайт материалите. И а, незаконните е, заплахи за нашата демокрация, като например е, фалшивите новини и така нататък, платформите трябва да имат по-голяма отговорност за подобно съдържание, като същевременно пазят правото за свобода на изявление. А, що се отнася до а, социалното а, измерение, трябва да има а, възможност за финансиране на взаимосвързаността и възможността на страните да дигитализират своите услуги. Възможностите за обратна връзка, това трябва да се извърши също на базата на цифрови технологии в смисъл, а, големите цифрови платформи, които покриват цяла Европа, дават възможност за свободно придвижване и на стоки, и на капитал, и на услуги, и на хора. А, защото в края на краищата а, света на интернет е, е плосък. И а, тогава а, ще се засили и, или ще се задълбочи единия пазар. А, и е, проблема в е, Европа не са толкова новосъздаваните компании, а компаниите, които растат много бързо. Е, така че би трябвало да се търси възможност за общи правила, което не е толкова лесно в режим на 27 страни членки. Дали ще има един вид разпоредби, или ще има национални разпоредби за платформите там, където те се създават и след това те да могат да работят в цяла Европа. Това се предвижда в е, директивата за електронна търговия. Това означава обаче и високо ниво на доверие между страните членки. А знаете, че този, в момента има проблем. А друга възможност е да се хармонизират правилата на европейско ниво, така че те да бъдат еднакви навсякъде да има максимална хармонизация. Всичко това е ясно. Само, че следващата стъпка е не само да има общи правила, но да има и общо прилагане на правилата. И тук точно е черната кутия за това какво се случва, защото изпълнението е на национално ниво. Ако се работи по е, системата страна по происход, няма проблем. Ясно е, има съответния паспорт, като паспорта за финансови услуги и, и тогава не е проблем за изпълнението. Но ако има разпоредби хармонизиране на европейско ниво, които после се разписват от 27 национални регулатора там е риска, защото може да се получат различни интерпретации. Затова бе е, направен опит да се е, засили мрежата на националните е, регулатори, за да има последователност. Може би това дори не е достатъчно, е необходимо да има един европейски регулатор, което не е чак толкова ненормално за финансовите услуги. Има механизма, единия механизъм за надзор, който осигурява надзор над основните система определящи банки, така че може би трябва да се мисли и за такъв регулатор за онлайн платформите в Европа. И сега, последна част от презентацията. Recommendations. So in terms of what could be done at the macro level. Какво може да се направи на национално ниво? Няколко възможности пред парламента има. Вие можете да сте много активни е, в създаването на регламенти, т.е. Е, оформяне на е, политиките стратегически, особено като се има предвид, че комисията сега формулира работната си програма. Сега е вашия момент. Президента на комисията се ангажира да взема сериозно мнение, на сериозно мнението на парламента. Първо, едно от моментите е да се подсили суверенитета на Европейския съюз по отношение на ключови технологии. И интер, е, изкуствен интелект, е, интернет на вещите и така нататък. Е, трябва да има и е, единни правила и единно прилагане на разпоредбите за единния пазар. Е, евентуално посредством общо взаимно признаване на разпоредбите – като едно от основните предизвикателства на единия пазар е липсата на, на единност при прилагането. Примерно, транспортните разходи са много по-малък проблем, отколкото е, униформе, тълкуване. Цифровизация, там е сериозен е, предизвикателство. Електронното правителство, това е, действително е прерогатив на националните държави, но тъй като тук става дума за трансгранични въпроси, би следвало да се е, работи. Там има възможности и много предизвикателства. А що се отнася до е, преминаването към цифровизация, социалната защита, обучението, образованието дават възможност на парламента да бъде водещ при приемането на резолюции в това отношение. Сега, ако минем на темата процеси, тук повече неща могат да се предложат. Е, по-добрия процес на регламентиране на законотворчество е много важен, защото по-доброто регулиране означава по-добра оценка на отделните актове е, проверка за това доколко те отговарят на принципите на субсидиарност и пропорционалност и да се направи економически оценка на тяхната на економическа целесообразност. Тук няма по-добър процес на регулиране от стратегиите, защото това влиза в е, формулировката на цифров единен пазар. И е, това е точно предизвикателството. Аз е, е, имам опит в оценка на е, ползите е, в това отношение и за радост бяха направени оценки на въздействието за почти всичко. Е, но много от тях е, не съдържаха оценка за е, приходите, ползите, разходите и така нататък. А и много нямаха и двете. Е, така че това не дава възможност за сравнение. А ако не се използва една и съща база за сравнение, не може да се прави кръстосано съпоставка. Това е една област, в която комисията трябва да работи, но и парламента може да се ангажира по-добре Добре. Друга област. Оценка на програмите след е, постфактум. Е, ударението при по-доброто законодателство е върху това да се направи оценка първо, след това да се помисли за следващите е, законодателни актове. Значи, е, парламент е ангажиран с това, а комисията би трябвало да. Е, е, е проверява. Значи, е, никой не, не следи за това доколко дадена програма е ефективна е, и отговаря на целите, за които е създадена. Сега, наистина, е, ние бихме могли, това може да помогне за по-доброто регламентиране, а именно овластяването на потребителя. Е, например, един, е, една, един цифров е, модел, който може да помогне на потребителя да вземе по-добре, по-добри решения и разбира се, помага да вземе на решения. Именно това е ролята на този така начин цифров економ функционирането на тези регулаторни органи може да бъде подпомогнато от е, големите масиви данни и, и, и е, изкуствения е, интелект все повече финансови регулатори е, обработват информацията, която получават от банките, чрез такива е, е, инструменти на изкуствения интелект. Е, и по-радикалната стъпка е да се подмине регулаторния орган, като се е, прехвърли е, е, законодателния кодекс в компютърен такъв Значи трябва да преминем сега от е, е, кодекса е, на капитала, кодекса, който властва на западния бряг, към този на източния бряг, към електрониката, към силициевата кодекса и правилата, които въжат в силициевата долина но наистина е, трябва да имаме е, такова е, спазване на правилата чрез, на технологическия дизайн и това са инструменти, които трябва да се използват в по-голяма степен. И сега, ако се върнем на парламента. Парламента трябва да продължи да, да задълбочава своя опит и персонал с цел по-добри инструменти за законотворчество. Много е постигнато в последния мандат, но още много има да се прави за, за е, подобряване опита на парламента в е, оценките, експост оценките. И е, е, освен това да следи и да държи ръката си на пулса на е, развитието на такива ключови въпроси и теми като е, е, изкуствения интелект. Това е, всичко е в интерес на гражданите. Благодаря много. Както казахме, сега ще изслушаме и втората презентация от професор Ханс Шулт Молтке от... Не, извинява се председателя. Всъщност исках да кажа, че всичко това е, е качено в интернет, така че хора, които искат да следят, могат да го направят. Е, е, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Е, виждате, е, че тези презентации много добре отразяват правомощите на тази комисия, пазар и вътрешен пазар. Сега минаваме на втората, втория аспект защита на потребителя. Двете теми са взаимосвързани. свързани може да се каже дори, че това е най съща тема, от, е, погледната от различни гледни точки, от гледна точка на потребителя сега. Е, или можем да го кажем друго яче, е, от гледна точка на гражданите. Какви са, каква е гледната точка, какви са ползите, какви са и опасностите, които крие тези политики за европейските граждани. Ще видите от първия диапозитив, от нашата презентация, че тук участват две, двама е, научни работника. Е, ние сме много стотици, но двама присъстват и го представят. Това, което направихме е сравнителна е, сравнителен труд. Е, е, сравнихме е, тези тенденции в Азия и други части на света и излизаме с препоръки и върху, почиващи върху анализа на това, което се случва в Европа и другаде. Това е нашата е, така, о, програма. Сега първия отчет ще бъде представен от нашата колега госпожа Виеворовска. Да, аз ще представя е, тази част, която, за която аз отговарям. Е, бе ни възложено да дадем обща е, представа за значението и позиционирането на, на потребителската политика в структурата на Европейския съюз. Направихме анализ на случилото се в последните 10 години в законодателната сфера – ще отделя няколко минути, за да ви е, представя най-общата картина. Между 2009 и 2018 развитието на нещата в Европейския съюз следват два, две тенденции. Първо имаше въвеждане на новите права, потребителски права, онлайн и офлайн но подходът там беше все още традиционния. Над 100 е, правни инструмента съществуваха в Европейския съюз в областта на потребителската защита. Например, е, регламента за потребителските продажби, е, потребителски практики и така нататък през последните няколко години в Европейския съюз добави нови права към тези, е, именно правото на оттегляне на продукт, е, което може би е най-ефективният инструмент е, за потребители при онлайн договори. Но друго, до каква степен информационни задълженията за какъв е срока за задължителния срок за информиране, за оттегляне, за проследяване и изпълнението. Втората е, така група нови актове, нови закони е, се отнася до нови е, тенденции, нови, промени на пазара. И разбира се, това отразява нови е, тенденции. Европейския закон е, е, така разшири обхвата си е, в нови посоки. Това означава е, ще нови апликации. Например, въвеждане на регламента при е, доставане и прилагането му при доставане на цифрово съдържание. Една област, която не бе регламентирана преди. След това новите потребители. Там традиционния подход е, към потребителя, към който е крайният е, потребител на стоки и услуги, вече променя съдържанието си. Например, неодавна имахме е, излезе нов регламент за прозрачност в платформите онлайн. Целта беше да помогне ползващите тези платформи, непременно потребителите. Сега, Трето, това е пълната хармонизация, което означава да имаме един общ стандарт, който се въвежда в целия Европейски съюз, без да може да се променя той на национално равнище, с силно ударение върху ефективността на европейските е, законодателство, като прилагането на законите е, е от решаващо значение. Но защо потребителската политика е толкова важна за Европейския съюз? Може да кажем, например, ние сме един съюз на потребители, Европейски съюз на потребители, защото потребителите са в сърцевината, сърцето на единния пазар. Това означава добре информиран потребител с съответните е, стимули, стимулиране. Това е отрешаващо значение за доброто функциониране на пазара, защото в крайна сметка избор на е, потребителя е дали да си купува е, екологосъобразни, енергийно ефективни продукти той е, може да избере дали да, го купува, да купува тези продукти на официалния или на, на черния пазар. Съзнанието е, и информираността на потребителя е от решаващо значение за ефективното функциониране на този пазар. И в първата презентация стана именно именно за това. Ефективната потребителска защита в е, ерата на е, економиката на платформи и изкуствения интелект може ли помогне да намалим риска от е, фалшиви новини или така не приемливо влияене върху мнението на избирателите и решенията на избирателите. Каква, каква е функцията на този потребителски закон? Първо, той улеснява ежедневието на европейските граждани. По принцип, той е, приближава Европейския съюз до е, неговите граждани. Тук три неща са важни. Първо, безопасността. Преди всичко безопасност. Европейския съюз вече въвежда правила, свързани, отнасящи се до безопасността на продукти, играчки за деца и други. Какво означава да, е, да си европеец? Това означава да пазаруваш, да пътуваш, да общуваш, да, да, да изказваш мнение и всякакви други дейности, които може да си представите из цяла Европа. Из е, цяла Европа без допълнителни разходи и с, с, това да е подчинено на общи правила. Първо, Европейски съюз въведе каталог на потребителските права. Тези права, европейските права, обобщават и хармонизират е, законодателни актове на национално равнище преди създаването им на европейско равнище, но въвежда и нови такива, като, които да отговарят на нови явления на пазара, цифрово съдържание, нови е, търговски практики. Това, което прави Европейския съюз и е, това е всъщност може би най-важното, е да гарантира ефективно прилагане и изпълнение на тези права. Спазване на тези права. Но гарантирането на потребителските права означава, води до един процъфтяващ пазар е, разходите, потребителски разходи са 57% от европейските е, ББП. БВП. Ако дадем възможност на потребителите в Европейския съюз да пазаруват е, е, така спокойно, безпроблемно в рамките на Европейския съюз, това не само ще увеличи конкурентноспособността в рамките на Съюза и, и фирмите, което върши, разбира се, но ще гарантира и правилното функциониране на пазара. Потребителските правила именно пречат на злоупотреби от страна на пазарните на операторите. Имаме примери световен мащаб и на национално равнище. Потребителския закон, който може би е най-важният аспект, насърчава и едно е, етично поведение на всички заинтересовани, всички участващи. Европейския съюз не е само економически съюз. Това е, е економически съюз, но съюз на ценности и е, е, тук потребителските, е, е, потребителски интерес е от ключово значение. И накрая, какво вие като нов парламент трябва, какво ви чака, с други думи? Е, вече имахме, чухме много за големите промени и в презентациите, и в вашите изказвания. Тук искам да маркирам два аспекта, които според мен не, не бяха чути достатъчно добре тук. Първо, става, имаме изправени се пред една економика на платформи. Е, а това води до нови социални е, предизвикателства. Второ, промените на пазара водят до е, следния въпрос. Кой е потребителя? Коя е страната, която е, действително се нуждае от защита? Е, защото потребителите, традиционното понятие потребители, е, когато те е, пазаруват онлайн, те се чувстват по-силни. Интернет е, им дава сили, но малките и е, дребни предприятия не се радват на същата защита, на която се радват потребителите, макар че на практика те се намират в е, подобна ситуация, като те също са потребители. Тук говорим за роботика, е, персонализация и така нататък. Важното е, че всички тези явления е, се развиват е, с безпредседентна скорост с безпредседентни темпове. И е, макар, че законодателство винаги трябва да следва пазара, важно е дистанцията между пазара и законотвореца да не е твърде голяма. Това предполага бърза реакция на законотвореца на случващото се на пазара. Да, забравих да спомена околната среда и устойчивостта, но тъй като това са две теми, по които твърде много се говори тук, ще прескоча. Нещо друго важно за парламента. Важно е парламента да си дава сметка, че всички тези промени технологически, но и растящото значение на устойчивото развитие, защитата на, на, на околната среда. Всичко това е, вменява нови компетенции, нови промощия на, на, на парламента. Това са неща, които е, засягат не само държавите членки, а всички по света. И ефективен отговор на тези предизвикателства може да бъде даден само на е, европейско равнище. Също времено това води до нови проблеми. Първо, трябва да има последователност в европейското законотворчество. Е, все повече е, регламенти, все повече актове е, се приемат и така ще в бъдеще, което означава по-добра координация. В противен случай нищо няма да се получи. Второ, е, европейския законотворец трябва да направи така, че е, законите да бъдат прилагани ефективно на национално равнище. Те трябва да бъдат разписани по начин, който допуска и предполага тяхното ефективно прилагане на място. Тоест, те трябва да разбират е, как функционират националните правни уредби и какво е нужно на място, за да се прилага ефективно съответния европейски закон, тъй като условията от една държава членка в друга са много различни. Благодаря. Сега ще предам щафетата на колегата. Know what the challenges are and... Сега вече знаем какви са предизвикателствата и Лесната ми задача е да направя предложение за това какво може да се направи. Може би първо методологията за това как да разберем какво трябва да се направи, трябва да се промени. Трябва да видим какви са политическите фактори, проблеми в пазара. Понякога потребителите се оплакват от проблеми в вътрешния пазар и това е мотив. От друга страна имаме проблеми а, с потребителите, които считат, че с тях се отнасят лошо и, и разчитат на повече защита. Новият проблем е онова, което се нарича сегментиран или дори индивидуализиран пазар. В класическите магазини рафтовете са подредени по един и същи начин. В интернет магазин или платформа всеки посетител си има свой магазин. Всеки постигал има, си има свой магазин, т.е трудно е да се разбере къде е проблемът. И у нези, които подреждат рафтовете, не смятат, че в техен интерес да се повдигат въпросите нито на пазара, нито на потребителите. Може би имаме нужда от нови системи за ранно предупреждение. Други наричат това превентивно активно наблюдение на пазара. Една от последните тенденции – е да се използват някои от големите посредници, например платформите за осъществяване на наблюдението. В транспортния сектор и в сектора на настаняванията държавите членки обмислят да наложат задължения върху операторите на платформите да наложат определено поведение на унези, които притежават платформите. spots. Having done so, one could at least try. Така можем да идентифицираме приоритетните политически области. Много е лесно да направиш е, списък на това, което може да се предприеме. Трудното е да формулираш е, критерии, благодарение на които да се каже защо това е приоритет, а не друго. Отговорът е подобен на този, който аз вече дадох. Един от отговорите беше даден от колегите ми економисти. По-голем, по-големия потенциал за економически растеж е политически приоритет. Другият аспект, разбира се, неудовлетворението на потребителите може да е по-важен фактор. Е, разбира се, винаги става дума за съчетание между двата фактора. Не само економика, не само растеж, но и защита на потребителите и гражданите, които да се чувстват защитени от Европейския съюз in Europe and beyond, you can identify at least four uh, priority policy areas uh, which are certainly to be. Има четири приоритетни а, области, към които можем да насочим вниманието си. Първата беше спомената. Първо, устойчивост на потреблението. И най-сетне е, потребителят е, е този, който взима решение да закупи определена стока или услуга. Той е този, който взима решението. И политиката за защита на потребителите трябва първо да даде възможност на потребителите да взимат устойчиви решения – не просто им даде възможност, а да ги а, потикнат към по-устойчиво потребление. По време на предишния мандат имаше проучване и идеи за цифровата гаранция и удължаване живота на е, стоките. Има някои очевидни примери. Потребителската политика трябва да гарантира надежна информация за въглеродния отпечатък на всички стоки. И също така не само заради потребителите, но и в интерес на бизнеса, за да може той да твърди, че произвежда по устойчив начин, което ще му осигури конкурентна способност. Разбира се, това включва информация за дълготрайността и възможността дадени стока да се ремонтира. Европейският съюз, за съжаление, все още не е обсъдил въпроса дали предишната система защита на потребителите отчита проблемите на устойчивостта. Например, система, при която смяната е много по-лесна, отколкото ремонтирането на дадена стока. По този начин не се постигат целите за устойчивост. И следващото, при следващото преразглеждане системата на, на, на системата за устойчивост ще трябва да получи по-голямо внимание. Вторият пример, аз вече споменах и това са алгоритмите и изкуствения интелект. Знаете, че те са свързани с сериозни етични проблеми, но те са свързани с сериозни правни въпроси. Етиката означава какво трябва да направят хората. Законът, правният аспект означава какво се изисква от теб и предприемането на мерки от държавата, така че да го направиш. И така, алгоритмите по различни причини. Една от тях е свързана с устарелите данни, които създава, тенденция към дискриминация. И така, дискриминация по пол и раса са очевидни фактори. Започвам да се питам дали законодателството за геоблокиране може да бъде възприето и тълкувано като случай на дискриминация заради алгоритъма. И така, може би трябва да има система, която да следи алгоритмите и да не допуска дискриминация. Не е, като не допуска дискриминация по местоположение. Друг е, проблем са индивидуализираните цени. Не знаем дали те съществуват – но понякога има данни, че това е така и правото трябва да вземе решение дали те са допустими. алгоритмите стават все по-мощни. Виждаме алгоритми, които са в състояние да повлияят върху електоралните нагласи на гражданите. Има алгоритми, които имат потенциал да повлияят върху поведението на хората и те трябва да бъдат следени много внимателно. Третият проблем е свързан с платформите в широк смисъл. Много са проблемите, които трябва да бъдат решавани. В регламент Омнибус има някои странни правила. Основните области които идентифицирахме в сравнение с международните глобални тенденции, ни показват, че е необходимо ключовите аспекти на платформите да станат по-надежни. Системите за обратна връзка и отзиви на клиентите. Много често тези отзивите са пристрастни и дори подвеждащи. В световен мащаб се полагат сериозни усилия това да се промени. Друг сериозен проблем е свързан с това, че платформите, особено у нези, които, при, на които се сключват договори, опитват да изключат своята отговорност. И в е, Съединените щати има натрупана юриспруденция, която показва, че съдилищата вече не приемат е, това. В Европа традиционно не разчитаме на съдилищата и ние ще имаме нужда от повече регламентиране на отговорността на платформите. И накрая, отговорност за автономните системи. Тук става дума, дума предимно за колите. Тук се спомена и регламента за автомобилното застраховане. По отношение на отговорността за автономните коли, трябва да кажем, че това е въпрос на индустриалната политика. Европа все още не е загубила а, своята лидерска роля в областта на а, автомобилите и европейският законодател, когато разра... създава режим за напълно автономни автомобили трябва да създаде система, която да бъде в интерес на производителите. Подобряването на законодателство за защита на потребителите е нещо много добро, но моите колеги се споменаха за подсилването на това законодателство. Колегите казаха, че Европейския съюз е направил много през миналия мандат за ефективно изпълнение. И това е напредък. Тоест, осигурява се защита на потребителите. И разбира се, изпълнението е много важно, но следващата стъпка е да, да се даде възможност на властите да следят взиманите решения, за да се осигури обективна обоснованост на алгоритмичните решения. Също така, частното изпълнение е подобрено с някои стъпки за колективно изпълнение, колективни е, искове, но това е само първата стъпка. Европа ще трябва да разработи своя собствена систем, система, тъй като американският модел не е удачен за Европа. Европа има нужда от собствена система за колективно изпълнение на частни искове на потребителите. Ще приключа с една е, военна метафора, равнопоставеност е, на е, въоръжението. Очевидно е, че фирмите, издруженията на фирмите са в състояние да формулират и отстояват своите интереси и е известно, че потребителите не са толкова добре организирани. Следователно, политиката защита на потребителите винаги се е стремила да осигури защита на отделните потребители, но също така и на организациите на потребителите в един политически процес. И разбира се, една от най-обещаващите възможности е да се използват а, специални приложения. Може би знаете, че на пазара е, вече се предлагат е, приложения, които помагат на потребителите, например, системи за управление на договори, да не се изпусне срок. Е, тези приложения са организирани на принципа на светофарите и съответните светлини. Аз не смятам, че европейският законодател трябва да остави това на пазара. Би било полезно да се осигурят инструменти, с които потребителите да защитават своите интереси. Един друг много обещаващ въпрос е дали изкуственият интелект трябва да се използва за преосмислене на системата за информиране на потребителите. Знаете, че информацията за потребителите в законодателството е стандартизирана. Информацията не е индивидуализирана. Да, има някои изключения, като в финансовите услуги, но информацията е стандартизирана. Но може би потребителите би трябвало да имат акаунти в платформите – и платформата да предлага на потребителя стоки от съответния доставчик. Например, ако си купил принтер от една платформа, две години след това поръчаш тонер, защо да не може тази платформа да ти каже – не знам защо ти е нужен този тонер, но ако пък ти го купуваш за принтера, който си купи преди две години, да ти кажа, че той не става. Знаете, че много платформи съдържат информация за а, пол, раса и в някои случаи информацията е, представлява чисто и просто нарушение на личните данни. В други случаи информацията е полезна. Истинският въпрос е с, с дали може с изкуствения интелект да се стандартизира информацията и тя да се допълни с стандартизирана. И последните ми два въпроса са очевидни. Има нужда от повече проучвания сред потребителите. Много бизнес модели се основават на, на проучване на поведението. И някои от. Сред примерите можем да посочим търговските тайни, но има нужда от повече проучвания от техническо и правно естество. една добра политика защита на потребителите едва ли могат да се осъществят без представителство на потребителите и разбира се, те имат нужда от финансова подкрепа. Нека да повторя, защитата Законите и политиката защита на потребителите са ключов фактор за интеграция на пазарите и економически растеж. Това е едната страна на медала, но от другата страна защитата на потребителите и политиката защита на потребителите са много важни, защото говорят за това, че политиката на Европейския съюз е важна за гражданите. Тя е важна, ако гражданите имат доверие в регулиращата функция. И ако, ако потребителите се чувстват спокойни, че има към кого да се обърнат при проблем. Благодаря ви за докладите. Сега имате дума за дискусия. Има ли координатори или техни защитници или техни заместници? questions and then give you the opportunity to answer anyone who wants. So, Mr. first. Much, Господин Стефанек, благодаря госпожо председател, благодаря и на тримата наши е, гости за толкова интересната информация. Два въпроса имам. Първо, социалните стандарти. Имаше предложение за хармонизиране на тези стандарти, но както знаем, това е, е не само правомощие на страните членки, е, но и зависят социалните стандарти от економическото представяне на всяка отделна страна. Е, и в такъв смисъл, ако завишим прекалено социалните стандарти, те могат да бъдат непоносимо бреме за някои от страните членки и съответно да спрат економическия растеж. Въпросът ми е, а, има ли притеснение за е, ограничаване на економическия растеж, ако се завишат социал... и хармонизират социалните стандарти? И второ, много интересна е идеята да има един регулатор на европейско ниво е, по отношение на цифровите е, платформи какъв би, какво би било приложното поле на, или раб, обхвата на работа на подобен европейски регулатор? Благодаря. Други въпроси има ли? Ето, заповядайте. Благодаря. Искам да а, задам въпрос за а, закона за цифровите услуги. Господин Ансип новия европейски председател на комисията обяви, че ще работят по закон за цифровите услуги. За какво става дума? За преработване на директивата за електронна търговия или какво? Второ, говореше се, че ще се започне с работа по законодателство за изкуствен интелект. Знам, че вече се започна работата по етич... етичните насоки. Е, говори се и за тестващ период. Е, в каква форма ще се изрази този, това законодателство? Е, за какво ще се отнася то? Благодаря за вашето сътрудничество. Надявам се, че евентуално знаете отговорите на тези мои въпроси. Yes, um, first a couple of questions to Professor Destrel and uh, Professor Marcus. Госпожа Гизе. Благодаря за вашите представения, много интересни. Искам да се върна на темата за бързо разрастващите се компании. Казахте, че проблема в Европа не е новосъздадените, а бързо растящите. И свързано с темата хармонизиране на пазара и основния финансов капацитет и нивата на финансиране, разликите с Штатите и Китай. Какво може да се направи в такъв смисъл? После, говорите, че е необходимо да има европейски регулатор. Какво точно предлагате? Надзорен орган за цифрови услуги? Как точно, какво точно трябва да бъде регулирано? Може ли малко да доразработите тази идея? Според мен тя е много интересна. Аз съм говорил с много експерти и мненията са много разнопосочни и ми е интересно да чуя вашите. Също обсерватория и наблюдателница за изкуствен интелект, това е също интересна идея. Въпрос за професор Шуртен Нолге. Говорихте за аргументи, за алгоритмите, които се използват за повлияване на поведението. Имате ли конкретни идеи в каква посока следва да се разработва законодателство за тях, като се има предвид, че не знаем кой знае колко. Сега последно Фейсбук отказва да даде данни на експерти, които се занимават с научни изследвания, така че е трудна тази тематика. И ако мога и аз да задам един последен въпрос, много ми е интересна идеята а, за а, законодателство, което да се самоизпълнява, т.е. законодателство а, по поръчка, така да се каже. Може ли да ни дадете идея? Би било перфектно, ако създадем законодателство, което автоматично да се изпълнява, ако защото непрекъснато говорим, че проблем е изпълнението. Може ли да ни дадете примери за такова законодателство? You can answer in any order, you know. Okay, thank you very much for, for all those questions. I will... Отговаряйте така, както ви е удобно в реда. Благодаря. Аз ще започна и ще дам възможност и на останалите да допълнят. Е, регулатори на европейско ниво. Няколко е, е, неща. Първо, не е идеята да се изнесе регулаторната рамка само на европейско ниво и да се приключи с националната, а по-скоро европейска надзорник за големите платформи, т.е. националните регулатори да си вършат разследващата работа на национално ниво, но на европейско ниво да се взимат решения, така че тези решения да се налагат за всички решения, за, за всички дейности на платформите на европейско ниво. Така че системата да е такава, че окончателното решение да се взема на европейско ниво. А после как ще се дефинира коя платформа е, е системно определяща? Евентуално брой на потребители или е, степен на риск, която представлява те за обществото и примерно както е дефиницията за система определящите банки, дали представляват те риск за економиката и така нататък. Така че трябва да се мисли как да се определи коя платформа е система определяща. Трето, какви е, е, правила да се прилагат за платформите? Ами, е, всички правила, които са предвидени в директивата за електронна търговия или в закона за Цифритовите услуги и така нататък. Е, проблема с прозрачността, справедливостта, използване на лични данни, това са три основни групи е, е, теми, които могат да се занимават да, съответните органи на европейско ниво. А, а, какво, с какво точно да се занимават. Не само въпроса е да се регулира, а и да се събира повече информация, за да става дума за обсерваторията, за да могат съответните институции да си вършат работата. За закона за е, електронните услуги нямам представа какво има предвид комисията. Надявам се, че ще имате възможност да отправите този въпрос към съответния комисар. Но е, Очевидно ще се преразглежда е, директивата за електронна търговия и там трябва да има ясно е, формулировка кога дружествата са отговорни за вредни и подвеждащо съдържание. Е, поняко... Им, в момента не е ясно. Има препоръки на комисията, разяснения в това отношение. Те са полезни, но може да се мисли доколко препоръките на Комисията за незаконно съдържание могат да се превърнат в закон. А регулацията за изкуствения интелект, първо, е, да, бъде, да може да се разяснява и второ, въпроса за отговорността. В, при такова законодателство обаче трябва много да се внимава, защото става дума за много нови неща и законодателството трябва да може да се адаптира. Значи в закона да се предвидят само общи принципи и съответно на из, ниво изпълнение да се разписват нещата съвместно с дружествата. Така че тук става дума за нов терен и е много опасно да се спре посредством законодателство. По-добре е да се действа по метода на пробата и грешката. И въпроса за самоизпълняващо се законодателство, примерно интелигентните договори. Значи, ако договора не се изпълни на време, абсолютно вече е предвидена санкция, т.е. няма нужда да се е, ходи, е, да се обръщаме към съда. Това е самоизпълняващо се е, законодателство. В общия регламент за, регламент за личните данни също се предвижда такава система. Тоест, системата трябва автоматично да защитава личните данни. Е, и тогава е, регулатора няма роля, защото още при е, разработването на съответния режим трябва да се предвиди съответната разпоредба. Тоест, последната инстанция нали, от към свършването на работа в парламента но в закона могат да, предвидат, да бъдат предвидени подобни клаузи за автоматично изпълнение. Да, да, има много още какво да се дискутира. Господин Стефанек, за социалната измерение. Действително има разлика между страните членки и договора за функциониране на Европейския съюз, там се предвижда европейските институции да имат подкрепеща роля по отношение на социалните въпроси, а водещи са страните членки. Европейските институции имат конкретни правомащия за определен на стандарти в определени области, но примерно имат правомощия за да речеме, определянето на помощи. Има възможности да се е, формулират някои, някои изисквания, като се предприема инициатива на европейско ниво. Например, правила за самонаети – изискване да има такива права, а пък страната членка да реши каква е да се нивото на подкрепа за такива лица. А, може да се работи примерно на база БВП на глава от население за отделната страна. Препоръките на съвета са доста конкретни, примерно е, за е, възможността е, да се прехвърлят социални права от една страна в друга. Първо това бяха права само на традиционно заетите, сега вече се разработва и за нетрадиционно заети, така че там не се дефинира как точно да има такава преносимост, държавата решава. Също за закрилата е, има начин да се сравняват механизмите. Естествено, че са, разликата е огромна и абсолютно е, не е начина да се приема е, решение, което да е еднакво за всички на европейско ниво. Uh, То се отнася до цифровите услуги. Ние си сътрудничим с комисията. Um, um, uh, Примерно, работихме с тях по тематиката цифровизация и устойчивост – Имаше един форум в Букурещ. Но какво имат предвид и какво планират като законодателство, нямам представа. А що се отнася до регулирането, в много случаи би следвало е, е, регулатора да изчака нещата да се установят на, на пазара, но не бива и да изостава твърде много. Т.е. не бива да има прекалена, прекомерна регулация, но не бива и тя да се случва в е, неточното време. За алгоритмите много е важно да се определи къде лежи отговорността при самообучаващите се машини. Комисията излезе с много добър документ в това отношение. За стоки там има много ясно разписан режим за отговорност. Трябва да се да докаже потребителя, че за така, увреждащо действие от страна на дружеството. А с преминаването все повече към цифрови, е, цифровизация е много трудно да се разграничат е, услугите от е, стоките и именно би следвало да се мисли за изчистване на тази тематика на европейско ниво. Защото много често в тази тематика проблемите са трансгранични. Аз често давам казуси на студентите да ги решават, свързани с, не, с дронове. По отношение на компаниите, които растат много бързо, абсолютно тук става дума и за много средства – Що се отнася до е, съм, новосъздадените компании, Европа изоставаше в областта на цифровите услуги. Сега, въпрос, е, сега въпросът стои малко по-добре. Но тук се е, поставя въпроса и за рисков капитал, е, и за възможности за предприемачество. А проблема е много е, по-широк за Европа, не само е, в е, цифровите област. Просто капиталовите пазари са слаби. Обема на рисковия капитал в Европа е вероятно една пета от този на щатите. Затова много повече трябва да се направи. Направиха се някои правилни стъпки в Съюза за капиталовите пазари, но те са твърде малки. Друга област е, е, е банкрутите. При, е, в случай на неплатежоспособност законите в Америка са много либерални. И средствата са обвързани с хората за години напред. Тук в Европа, в Америка е, успешните предприемачи е, често е, фалират поне един, два, три пъти преди да успеят. В Европа, когато се провалиш, това си остава петно за цял живот, докато в Америка не е така. Капиталовите пазари трябва така да възприемат правилните сигнали – да не се поставя прекалено голямо бреме на тематиката неплатежоспособност и бранкрут. Е, съществуваше дискусия по тази тематика, обсъждахме и с отдела за политики. Мисля, че парламента има какво да направи по този въпрос би следвало така да си сътрудничите и с комисията при дискутирането на тези теми, за да се обмисли какво може да се прави. А що се отнася до законодателството, което се изпълнява по задание, е, тук става дума не само за изпълнение на законодателство, но и за мониторинг на изпълнението оценката за въздействието трябва да има и ясен отдел за това как да се наблюдава изпълнението. Много често това обаче не се случва. Това следва да бъде компонент от процеса за по-добро законотворчество. Така че, когато се замисля едно законодателство, да се разписва как да се събират и съответните данни, това да става автоматично така за вас ще е много по-лесно да сте наясно каква ще е, коя е следващата необходима стъпка. Well, I don't even try to answer all дори няма да се опитам да отговоря на всички въпроси. Ще се опитам да подбера по-важните. Може би първото законоприлагане, програмирано законоприлагане, това е тук вече се натъкваме на недостиг, липса на примери в това отношение по-скоро. Повечето хора не биха и помислили да, да, за примери в това отношение. Нека да видим да чуем за какво става дума сега. Например, да вземем регламента за правата на пътниците в Европейския съюз. Ако е, някой поиска, ако поискат, ако поискат европейците, тези права могат да се превърнат много лесно в е, самоизпълняеми е, правила, е, норми. Например, при е, е, е, канцелиране, е, отмяна на полет, ако си си купил елек... по електронен път, по интернет билет, е, Лесно е да получиш обратно 600 евро е, е, таксата за анулиране върху, е, в кредитната си карта. Но една трета или 50% от тези искове на, на клиентите се прилагат, се изпълняват на практика това в и то в цифровата ера. Можеш да видиш в един доставчик, е, но в крайна сметка да получиш само 30%. Това лесно може да се постигне чрез европейски регламент, който да задължава превозвачите в ясните е, случаи е, да връщат част от заплатената сума за билета или цялата такава Разбира се, е, човек е, може да, да, да това може да бъде е, прехвърлено и в е, телекомуникационните услуги. Е, е и не толкова при самоизпълняеми договори, а при прости договори, при което е, е, има ясен опис на задълженията и клауза за неизпълнение е, и съответно връщане на парите в е, цялост. Това трябва да се направи от законотвореца защото очевидно е, че фирмите искат сами да действат това отношение, а пък е, регламента за пътническите права. Не съм сигурен, но подозирам, че ако се забрани на държава членка да създаде такава система да, върху е, европейските права, едва ли това ще е възможно да се доград, надгради над европейските е, разпоредби в това отношение. Втория въпрос за изкуствения интелект. Дали, той трябва да се регламентира с твърдо законодателство. Какви примери имаме? Тук също трябва да започнем с ясните, очевидни е, е, казуси, е, хипотези. Е, един често обсъжен въпрос е или възможност да се забране използването на географски е, е, е, да кажем, в сферата на услугите, гео е, географски адрес може да се окаже много важен фактор е, в е, така социална сегрег... социално сегрегиране. Така че може да се помисли, че за някои е, апликации, свързани с е, е, изкуствения интелект, е, да се забранява прилагането на този регламент при определени критерии. Е, сега, може би има примери в някои от държавите членки или въобще в континенталното право, с което можем, от които можем да започнем. Как изглежда твърдо сградателство по изкуствения интелект? Едно просто задължение, например, да се докладва, да се да се докладват конкретни случаи, в които се прилага е, изкуствения интелект, е, до какво води това, каква е ползата. Е, в такъв случай такова законодателство трябва да включи и създаването на надзорен орган, орган който да получава тези отчети или доклади и на тяхна база да разработва политика за реагиране на е, различните сигнали. И госпожа Гиз ме попита за пример, където поведенчески алгоритми могат да се окажат опасни. Такива примери са винаги хипотетични, но не са чак толкова невъзможни. Представете си мобилен телефон с е, система на опериране, която е тясно свързана с е, някои е, онлайн платформи за пазаруване и е, четете някакви новини или някаква е, хроника, е, криминална е, хроника. След като попаднете нещо такова, получавате все повече, повече препоръки. Е, и е, след това е, се стига до препоръка да закупите е, някакво оборудване за гарантиране на вашата сигурност. Това означава, че вие бивате зорко следен от и отвен, освен ефективността на такива маркетингови стратегии, ако въобще има такива, трябва да има и съответните забрани. Това е, е трудно. Подходът трябва да е селективен, тъй като изкуственият интелект е едно страхотно средство, един страхотен инструмент и не би трябвало да се, му се пречи но за, трябва да започнем е, да си мислим за примери, е, в които е, трябва да има забрани за използване на изключителния на, на из, изкуствения интелект. Значи трябва да започнем с е, е, дискутиране и като е, трябва да отправната точка да бъдат конкретни примери, а не теоретично да теоретизираме за това какво може да бъде забранено в областта на е, изкуствения интелект. Единственото, което искам да добавя е към, е, да добавя към тази дискусия е във връзка с само изпълняваните, изпълняваните е, договори или, или права. Значи става дума за договори, е, които могат, например, могат да се окажат опасни. Някои такива договори могат да са опасни. Като помисля колко мерки за безопасност съществуват в нашата правна уредба, които ни се налагат от е, европейското право, които е, е, пречат за автоматичното изпълнение на даден договор, преди да се прави проверка дали този договор, този договор не, не, не санкционира нелоялни търговски практики. Не. Това трябва да бъде е, взето под внимание. И специалист, IT, специалист, IT специалистите не обичат е, открити е, такива мерки. Те искат да стъп, стъпят върху конкретна е, и информация е, и конкретна ситуация. Например, ако, не си, е, ако е канцелиран твоя е, полет, трябва да положиш еди колко си, или ако не, не изпълниш своите задължения на време, трябва също да, да платиш същата сума. То става дума за една симетрична ситуация. Значи, трябва много внимателно да, да внимаваме, когато става дума за само изпълнение на договори, само на прилагане. Благодаря много. Благодаря от името на комисията на нашите експерти за това, че дойдоха, за да ни разяснят резултата от своите проучвания. Това генерира една много ползотворна дискусия, която ще хвърля светлина върху много важни проблеми. Благодаря ви отново. Закривам заседанието. Ще се срещнем отново утре в 9.30. Приятна вечер!